Почваме след обедното заседание. Призовавам към тишина и заемане на местата, колеги. Започваме след обедното заседание. Благодаря. Благодаря ви за присъствието и за участието. Започваме работа с втората част от поканените за публичното изслушване във връзка с Зелената книга относно реформата на общата политика в областта на рибарството. Моля отново да спазвате времевия регламент. Господин Армстронг, генерален директор на Шотландската риболовна федерация, има думата за 10 минути за излагане на тяхното виждане за Зелената книга. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Да преминем на право, Искам да кажа, че Шотландската федерация се ангажира с общата политика, защото ние искаме да се експлуатират съществуващите резерви най-екологосообразно и последователно. Мисля, че а, централизираното микроуправление трябва да се промени, за да се постигне това. Разочароващо е, че Зелената книга не отчита повече положителните действия да, които са предприяти вече. Един от изказалите се тази сутрин, господин Пастор, даде едни такива много мрачни прогнози. Има добри примери, по които трябва да се работи. По въпроса за свръхкапацитета на флотата, общото предположение, че съществува такъв свръхкапацитет е, е а, свързан с, с економическата гъвкавост. Един добър пример е е, шотландския океански флот, който има капацитет да хваща много повече от е, колкото е определената му квота, но това не може да се направи и той пази въпреки всичко своята устойчивост. Във връзка с капацитета на международно на, на, на, на правата за риболов, които могат да се търгуват международно. А, това би било против интересите на шотландския риболов. Смятам, че се постигна а, съгласие по въпроса, че трябва да се постигне дългосрочна устойчивост. Избора, който повлиява на равнищата на работната заетост, би трябвало според нас да бъдат оставени да се решават на равнището на държавите членки. Ние можем да се оплакваме от нереалистичните граф, графици, които не отговарят на научните изследвания. Натрупват се мярка след мярка и не се отчитат други характеристики на общата политика. А, идеята, че не спазването на правилата не помага никак. Но по този въпрос ще говорим по-късно. Във връзка с рамката за вземане на решение, ние смятаме, че основен принцип и осново а, знам, че има консенсус по този въпрос. Вземането на решение да е колкото е възможно по-близо до там, където се извършва риболова. И е, трябва да се отчете, защото беше казано съвсем ясно, че мигриращите запаси не се вписват в нашите модели на децентрализация, така че не може да се приема едно решение. Искам да спомена насърчението на сектора да поема повече отговорност при прилагането на мерките за управлението на риболова. Според нас това е от основно значение. Опитът показва, че поемането на отговорност от сектора се насърчава от ангажирането му в реше... процеса на вземане на решение. А, мерките наистина ще доведат до а, желания резултат. От друга страна, мерки, които не са съгласувани с отрасъла, ще нарушат възможността на отрасъла да поема отговорност. Ние смятаме, че регулиращата промишленост си върви с едни определени разходи. Формирането на търговски организации и тяхното участие в международни форуми вече струва доста. Бихме желали да се разработи култура на спазване на правилата. И ние смятаме, че това е свързано с последователно регламентиране на съответното равнище. Държавите членки би трябвало да бъдат наградени за постигане на целите на общата политика и би трябвало да бъдат санкционирани за не спазването им. Би трябвало да се е, разработи един диференциран режим на риболов, за да може да се защитят дребномащабните крайбрежни флотили. Обаче, трябва да се създават възможности за тях и те да бъдат контролирани. А контрола е много различен в различните държави членки, а за нас е ясно, че управлението на тези флотове е различно за различните държави и а, централизирания подход може би ще отговори на интересите на всички. Това са малки плавателни съдове от западните шотландски брегове до Средиземноморския флот. И във връзка с изискването да се извлече максимална а, полза, би трябвало да се регламентира риболова на повече рибни видове. Ако има а, серия от различни ОДУ и се спазват а, квотите, това неизбежно означава брак. И това бе изхвърляне на риба. Това беше подчертано многократно и би трябвало да се реши въпроса с смесения улов. А, преработвателни мощности, които обработват различни видове риба, са едно решение. Ние ще предложим пилотни изследвания за по-добро оползотворяване. Ние смятаме, че принципа за а, максималния а, улов а, не е добре дефиниран, тъй като принципа беше договорен в 2002 година, определено се създава задължение до 2015 година, но не е доказано каква е неговата полза като риболовно средство. Така че трябва да се прецени много повече други теоретични подходи, максимален а, улов и регионалните а, съвети са нещо много важно. Последните две неща, които искам да кажа, са свързани с относителната стабилност – която се смята, че е много важно да остане в сегашната си форма. Може би може да се сметне, че относителната стабилност означава историческото право на достъп на държавите членки до, до природни ресурси. И, е, и изменението на относителната стабилност може да промени нещата защото наистина има промени и трябва да се отчете поведението на уния държави, които не са регламентирали своите а, кораби. Съответно, през последните ми 10 секунди искам да спомена а, о, основата на политиката върху знанието, което е изключително а, важна и а, ние бихме желали това да бъде включено в а, изказванията. Просрочих с 11 секунди, всъщност 15 бяха, няма значение. Аз съм сурова и взискателна, но не чак толкова. Госпожа Кута Белион, координатор на неправителствената организация Океан 2012. 10 минути, заповядайте. Uh, thank you for the giving the opportunity to speak to a uh, representative of uh, civil society. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да говоря пред представителите на гражданското общество. Аз съм координатор на Океан на 2012 година. Това е широка коалиция от организации, които се занимават с въпросите на риболова и с океаните и се средоточават вниманието си върху общата политика моята презентация може да бъде намерена отвън. Имаме един по-дълъг доклад, който е на нашата веб страница, ако се интересувате от повече подробности, защото тук искам да се съсредоточа само на някои основни положения. Гражданите в Европа се интересуват от редица проблеми, свързани с реформата и с риболова изобщо. Те се интересуват от състоянието на морската среда, която принадлежи на всички нас. Те се интересуват от въпроси на развитието, от социални въпроси, които са свързани с здравето на крайбрежните общества с качеството на продукта, който се изнася на пазара и разбира се, на последно място, но не и по значение, да се интересуват в какво се влагат парите на денакоплатците и какви дейности се подкрепят. Тези интереси се включват в една коалиция от организации и само няколко думи след обед сме малко по-кротки и може би можем да фокусираме вниманието си малко повече. Това е нашата визия на нашата коалиция за това как риболова може да допринесе за а, благосостоянието на хората, значи не само за околната среда, но и за хората. И наистина трябва да бъдем амбициозни, ако искаме да постигнем а, желания ефект. Мисля, че достатъчно дискусии се проведоха и се доказа, че статуквото не е вариант, че трябва да има промени. И именно за това се формули, формира тази коалиция, за да се отговори на проблемите. Това беше една задача дадена от комисаря Борш. Надяваме се, че неговата а, наследница ще продължи неговата линия. Какви са основните идеи за реформата и как искам да ги свържа с проекто доклада, за да можете да видите къде може да има проблеми или къде можем да намерим подкрепа. Нашата коалиция подкрепя а, позициите в зелената книга във връзка с екологичната среда. Ако искаме да имаме економическа и социална устойчивост, би трябвало да поставим на първо място здравето на океана, на рибите и на хората. На второ място има три цели на едно и също равнище. На второ място смятаме, че трябва да има промяна. Това беше обсъдено Промяната трябва да бъде в нивото на вземане на решение стратегическо, политическо и управленско. Разбира се, границите трябва да се определят на базата на научни аргументи, но научният аргумент е толкова добър, колкото е, е политическата му рамка. Ние бихме искали да запасим нашите океани здрави. И какви действия а, сме готови да направим? Искаме ли 85% от рибния ресурс да бъде а, свръхоловен, трябва на равнището на съвета, а от днес вече и от името на парламента, е, от страна на парламента трябва да има съгласие какво означава добра околна среда. И тогава вече учените могат да дадат съвет. А този съвет трябва да се изпълнява а не да бъде пренебрегнат. Ние не сме за а, управлението на усилието на базата на улова и а, това също е свързано с процеса на консултацията. Трябва да има определено намаление на капацитета, определено има свръхкапацитет, никой не знае колко точно. Отчитането трябва да се подобри. За нас е много важно намалението на капацитета да не бъде само количествено, но да бъде и качествено. Процесът на вземане на решение трябва да бъде прозрачен, и да бъде решенията да се вземат с участието на ангажираните страни, включително и гражданското общество. Нещо много важно правилата за достъп трябва да се основават на екологични и социални критерии, ако искаме да постигнем добро качество на околната среда и особено на океанската среда. Какво имаме преди това? Критериите за избирателност, така че унези а, риболовни техники, които водят до Прилов би трябвало да се предпочитат. Някои техники са енергоемки, което не е приемливо от гледна точка на околната среда и климата. Ние смятаме, че за нас са много важни и социалните аспекти, качеството на продукта също е много важно и спазването на изискванията е от голямо значение. Ние смятаме, че трябва да се приоритизират онези, които най-добре спазват критериите, защото това ще доведе до едно екологосообразно, екологосообразен екологосъобразно екологосъобразен риболов. Може би интересно за евродепутатите. Това е растежа ни в океан 2012 година. Започнахме с 5 организации и от вчера вече имаме 39 организации от 13 държави членки. 20 от организациите са представени тук, за да могат да проследят дебата и да се свършат с евродепутатите. С течение на времето и с новата практика на съвместно вземане на решение с парламента трябва да свикнем с повече надзор от съвета. Сутринта беше много интересно, че нямаше време, макар че нямаше място. А, може би риболова в миналото беше страничен проблем, но това няма да бъде така в бъдеще. И вероятно ще има много повече организации, които ще могат да помогнат на евродепутатите в бъдеще, за да обърнат внимание и да се а, осигури обществен надзор върху това, което се случва в парламента и в съвета. А, имам още малко време, но други колеги могат да се възползват от а, времето. Да, благодаря тогава за този жест. А, видях, че всички са седнали, никой не е правостоящ. 10 минути господин Антонио Наполи представител на сицилианския риболовен сектор. Prima di passare all'esame delle proposte contenute nel libro verde sulla riforma della politica comunitaria, mi vorrei... Да, благодаря. Искам да се спра по-специално на последствията от социален, економически и екологически характер – в Сицилия по-точно. До момента сме стигнали до извода, че това е най-добрата основа за бъдещи реформи на политиката. От отдавна вече работим с стари и не променяни правила, които нанасят повече щети, отколкото да помагат. Въпреки големите финансови усилия, които се направиха за намаляване на броя на риболуващите кораби, в крайна сметка, в крайна сметка не се отрази на условията за екологична целесообразност. Ако продължаваме по същия начин, няма да успеем да защитим всички економически, социални и екологически права. Общата риболовна политика няма да бъде просто с устойчив характер. Ако искаме да предизвикаме катастрофа или бедствие, можем да продължаваме в същия дух. Ако ли не, следва да се поправим. Говорим за прекомерен улов. Може би за това не се намира лесно и виновника за този прекомерен улов, довел до изчезването на някои рибни видове по бреговете на Средиземноморието. На Средиземноморието. а там има 500 риболовни общества, чието основен поминък е именно риболова. Да не говорим пък и за замърсяванията и за отходните води или токсични вещества от всякакъв характер, които се изливат в водата, без предварително пречистване и предизвиква огромни поражения върху качеството на морската среда. И реките, които се вливат в Средиземноморието, също бихме могли да ги опишем малко по-живописно с епитета течни бунища. Всичко това не може да не бъде отчетено от Евросъюза, а и факта, разбира се, че риболовците са тези, които се, из, са изправени пред проблема, без да разполагат с решенията му. Те са жертви, всъщност пасивни при това. Имат по-малко съоръжения за риболов, по-малко дни за риболовни рейсове. Размера на допусканите за риболов екземпляри. Всичко е с ограничителен характер. Нищо не бива предлагано в замяна като компенсация. Евросъюза до момента не съумя да изработи ефикасна риболовна политика в Средиземноморския басейн и това се отразява благотворно на нашите конкуренти. А ние тук в Евросъюза сме жертва на тази недълновидна политика. Принудени бяхме да изоставим пазарни квоти и те попаднаха в ръцете на представители на трети страни. В крайна сметка, търсенето на рибни продукти продължава да нараства, но го задоволява друг. Изглежда, че рибна, риболовната политика не управлява сектора, управлява само флотата и нейния свръхкапацитет. Много хора губят работата си, остават безразботни, страдат и рибните запаси, червения тон, най-яркият пример – тази парадоксална ситуация няма обяснение. Няма обяснение и факта, че в момента тръгваме на инициатива за национални квоти. Национални квоти, които пак са по-благотворни и по-изгодни за третите държави, а не за нашия местен сектор. Има криза, има случаи на фалити, които са все по-чести и скоро време се очаква да се отразят на целия риболовен сектор и на неговото социално изражение. Когато говорим за маломерен риболов, в повечето случаи са, това са семейства, които работят заедно и когато пострада един, страдат всички. Принудени са едва ли не да обявят семейен фалит. Три основни аспекта трябва да бъдат застъпени според мен. Защита на морската среда, обосноваваща се на научен подход, който да вземе под внимание и натрупаните от самите рибу, рибни стопани експертни знания. След това опазване на рибните запаси и економическа подкрепа на тези морски и рибни общества, които най-много страдат. Всичко това ще помогне за постигането на целта финансово подпомагане на най-засегнатите рибни стопанства и тяхната трудова заетост. Затова опере трябва да има нов подход, да се разграничи от централизацията и да се доближи до регионализацията чрез местно наемане на местни подизпълнители. Евросъюза трябва да очертае ясно големите приоритети, които да се прилагат на практика във всяка държава членка съобразно конкретната специфика. В никакъв случай не трябва само рибните стопани да изнасят всичко на плещите си. Подходът подходът трябва да се основава на повече контролни механизми на и на повече налагане на санкции за нарушителите. Рибните запаси трябва да бъдат подновени и възродени. И то един от начините за постигането на тази цел е ограничаване, самоконтрол и контрол в завис... от външни организми в зависимост от пазарните движения. Ето така, в крайна сметка ще повишим рентабилността на самите предприятия, въпреки ограничените квоти за улов. Идеята за трансфер на националните квоти мен лично ме изненадва, тъй като те са диверсифицирани и съобразени с спецификата на всяка държава членка. Няма как да бъдат прехвърлени от едно място на друго, без да създадат неравновесия. И без това са крайно крехки тези малки рибни стопанства, които и без това вече страдат от кризата. Така че сега, ако бъдат принудени да участват и в този пазар, в тази борса на размяна на квоти, в крайна сметка всичко ще се концентрира в ръцете на едрите риби. Не смятам, че целите свързани с опазване на рибните запаси, могат да се постигнат, ако единствено от нас се изисква спазване на правилата. Те трябва да са задължителни и за трети държави. Нужно е да гарантираме прозрачността на научно-изследователската работа, за да можем да се учим, да натрупваме нови знания с нови методи – и да защитаваме най-застрашените от изчезване видове. Не искаме да има и сянка от съмнение върху достоверността на данните, с които боравим. Затова те трябва да са разделени още от самото начало по научни данни валидни за промишления риболов, където има големи парични потоци, големи фирми и маломащарния риболов, който се практикува от семейства, които са особено крехки. Благодаря. Благодаря ви и аз. За 10 минути давам думата на господин Одонеге, председател на Европейската асоциация на риболовните асоциации на ирландските рибни производители. Заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Само едно оточнение. Днес ще докладвам от името на Федерацията на ирландските риболовци, а не от името на Европейската асоциация. Няколко думи за ирландския риболовен отрасъл. Има някои основни въпроси, които ни занимават и а, които пораждат нашите съображения във връзка с реформата на ОРП. Виждате 10 елемента на екрана като започнем от целите на политиката, през Хакското споразумение, ОДО и квоти, регионализация, научни изследвания, самоуправление на отрасъла, пазара, капацитета на флота, достъп и финансиране. Няма да ви занимавам с всички тези елементи. Ще спра вниманието ви само на най-важните, според нас. Що се отнася до целите на ОРП? този елемент е съществен и би трябвало целите да бъдат екологически, економически и социални, да бъдат ясно формулирани и разбира се подредени по важност. Както каза Бърти Армстронг, и ние не смятаме, че устойчивия добив е най-важната генералната цел. Ако устойчивите запаси е, е, са нещо, по което всички сме съгласни, то това би трябвало и да бъде е, в центъра на нашето внимание. При 625 различни нормативни акта на Европейския съюз за рибното стопанство, очевидно ние определено смятаме, че от тук нататък подходът трябва да бъде отдолу нагоре с активното участие на отрасъла. Друг основен въпрос за нас е Хакското споразумение от 1976 година, което предвижда гаранции за определени е, риболовни региони и е, което е преминало в фактовете, регламентиращи общата рибностопанска политика. Имаме повишен тонаж за Ирландия и за някои части от е, Великобритания и ние сме убедени, че този режим трябва да бъде е, съответно разгледан и укрепен при един преглед на общата рибностопанска политика. Друг твърде спорен въпрос за ирландския риболовен отрасъл е, е липсата на процентно процентно изражение от квотите, които се определят за нашите собствени води. Вижте диаграмата. Производителността по ирландските брегове в червено показва, че това е риболовната зона, която е най-продуктивна. И близо 50-60% от общия за Европейския съюз улов е с происход от тази крайбрежна ирландска зона. Като тук става въпрос най-вече за зона 6 и зона 7, виждате ги на картата по западното и източното крайбрежие на Ирландия. И тук няколко количествени показателя. Вече видяхме коя е най-високо производителната риболовна зона в Европейския съюз. Ирландската зона възлиза на 46% от самите териториални води на Ирландия. А що се отнася до общия допустим улов, нашата квота възлиза едва на 16% от, от общия допустим улов. Ние подкрепяме идеята за стабилност, но това несъответствие следва да бъде коригирано. Е, по Хакската резолюция би трябвало да се отдава предпочитание на крайбрежните страни, на регионалния подход, да се отчитат социално-економическите фактори и действащите квоти да се прилагат с по-висока степен на въображение, ако щете, както и възможностите за размяна на квоти. Що се отнася до риболовното усилие, ние категорично се противопоставяме на този показател в качеството му на единствен при управлението на рибните запаси. Нищо повече не можем да кажем. Що се отнася до регионализацията и децентрализацията, ние изцяло подкрепяме принципа на регионалния подход. Ако обаче обхватът, функциите, правомощията и процедурите не бъдат ясно формулирани, регионализацията ще бъде загуба на време, защото ще породи просто поредното бюрократично равнище. Отрасълът, разбира се, трябва изцяло да участва в процеса на вземане на решения – и както вече се каза от Иан Максуин е, тази сутрин, както от Бърти Армстронг, от ирландска гледна точка, регионализацията и децентрализацията не е най-подходящия механизъм за океанските видове и океанския риболов. И най-сетне регионалните консултативни съвети в сегашната си форма са доста адекватни и ние бихме очаквали тяхната консултативна роля да расте. Друг един въпрос от сериозно значение за нас е са научните изследвания. И тук въпросът е спорен, между другото. Е, ние сме убедени, че за на комитета, е, научно-економическия е, и технически комитет, е, е необходима нова структура. Според нас, този комитет не играе в достатъчна степен ролята си на източник на економическо и техническо експертно становище, да не говорим за социалните аспекти. За нас е ясно, че Множество риболовни кораби излизат в морето всеки ден в Европейския съюз и те събират по един или друг начин информация. Това огромно богатство не е включено в научната оценка. Трябва да се промени методиката на оценката, да се разчупят стереотипите. Трябва да се потърсят нови методи на събиране на информация – за да намалим степента на определеност на оценките, понеже по отношение на доста запаси, по отношение на доста видове, неопределеността е огромна. И отрасълът тук може да изиграе сериозна роля, постигайки консенсус с колегите от науката. Мисля, че по този начин обхванах най-главните въпроси, които занимават нас, ирландските риболовци. Накрая, вероятно, би трябвало само да кажа, че очевидно въпросът за финансирането е от съществено значение във всяка една обща политическа област, това число и по отношение на рибното стопанство. Според нас една преразгледана обща рибностопанска политика би следвало да съдържа отделен текст, отделни изрични положения за финансирането си. Не може нещата да останат на сегашното положение. Трябва да бъдат поети конкретни финансови ангажименти, е, в това число по процедурата на съвместното решение, е, поети както от Европейския парламент, така и от министрите на риболова на държавите членки. Финансово обезпечаване на всички аспекти на политиката, в това число научните изследвания, на които се спрях преди малко. Според нас е на лице златна възможност да изработим една практически реализуема обща рибностопанска политика, която да влезе в действие след 2013 година. И най-сетне, нещо особено важно за нас, което не, не попадна на екрана, е въпросът за пазара на рибни продукти. Огромни проблеми срещаме с цените. Необходимо ни е регулиране на пазара в интерес на първичния производител, на риболовците. Благодаря. Благодаря за 10 минути за господин Федерико Перейра от синдикатите в риболовния бранш на Португалия. Começo por saudar a oportunidade da realização desta audição. Благодаря, искам да приветствам тази възможност да присъствам тук, защото е важно, тъй като а, тук собствено, собствениците на кораби също така са включени и те би трябвало да бъдат включени, ако решаваме въпроса с реформите. Позволете ми да подчертая три въпроса, които са изключително важни за всичко останало. Често дебата се съсредоточава върху устойчивостта на рибните запаси. Всъщност, макар че тези запаси са важен въпрос и трябва да осигурим тяхната устойчивост, не смятаме, че запасите могат да бъдат основната движеща сила на общата политика. От самото начало трябва да заложим ясни политически цели. Първо трябва да гарантираме а, доставката на висококачествена риба за а, човешка консумация. Изключително важно е това и през март 2005 година отново на едно подобно изслушване в тази комисия казахме, че трябва да се създаде една такава обща политика, за да насърчи постигането на равновесие в а, рибните ресурси, като същевременно се запази работната заетост а, и особено в крайбрежните райони, които са зависими от а, риболова. И това е отразено в Зелената книга. Това се вижда в самото начало на книгата, на Зелената книга, във връзка с периода до 2020 година. Смятам, че е изключително важно за управлението на рибните ресурси. Трябва да имаме местни системи на управление. Това е най-добрият начин за устойчив риболов и това е отразено и в Лисабонския договор. В момента комисията има изключителната отговорност за тези процеси, което според нас отива твърде далече, тъй като местните хора трябва да управляват ресурсите. Мисля, че ако се поеме, ако се приеме децентрализирания подход, ако не се приеме а, децентрализирания подход, а, ще бъде много трудно, защото ще се наложи стандартно решение. А, в, в зелената книга би трябвало да се разгледат а, а, нещата конкретно, да се делегират правомощия и да се ангажират организациите, за да може да се постигне най-доброто възможно решение за устойчиво управление на ресурсите. Третия въпрос е свързан с достъпа до ресурсите. Трябва да се превърне дерогацията от 2005 година в нещо дефинитивно да се отчете ситуацията с 12 мили. А, трябва да бъде а, 200 мили тази зона за отдалечените региони трябва да се има предвид също така, че рибните ресурси са на всички и те не могат да бъдат приватизирани. Ние сме против създаването на индивидуални прехвърляеми квоти. Не би трябвало те да бъдат поставени в ръцете на онези, които са на власт Задават се въпроси в, в, в, съвсем основателно в зелената книга. Необходимо е ресурсите да се управляват е, на местно равнище. Всяка държава трябва да управлява своят флот и своите ресурси. Трябва да се намерят решения, да се ангажират учените на местно равнище, което ще помогне за развитието на научните изследвания и ще се отворят повече работни места в научната сфера. А, организацията на производителите също така трябва да получи повече подкрепа, за да може а, риболовците да се ангажират в регионалните консултативни комитети. А, те е, би, за сега не се включват в тези комитети, защото може би не са достатъчно квалифицирани. Но трябва да им се окаже по-голяма подкрепа и ако целите на плановете за възстановяване са ясни, е, тогава може да се вземат правилни решения. Е, неадекватната политика не отразява реалността е, винаги чуваме, че хората в Брюксел говорят, че трябва да се приспособи флота към ресурсите, но това не е правилният подход. Той само води до е, загуба на хиляди работни места. Много често се изоставят е, е, риболовни дейности. Трябва да се осигури разум, разумен доход на риболовците и на собствениците на риболовни кораби предвид увеличаващите се производствени разходи, растящите цени на горивата. Това не дава възможност на собствениците на кораби да печелят достатъчно. Организациите могат да се развият по-добре и по-конкурентоспособно, за да могат да под, да подобрят механизмите, например. А, мерките могат да се прехвърлят към общата политика, така че един от основните приоритети е да се гарантират минимални цени за риболовците. А по въпроса за приходите би трябвало да спрем нелоялната конкуренция да спрем вноса на риба от трети страни, ако тази риба не е отговорила на същите стандарти и трябва да спрем да забраним вноса на риба и рибни продукти на кораби, които са извършили незаконен, незаконен улов. По въпроса за рибни стопанства с малък размер. Ние би трябвало да дефинираме какво имаме предвид по това и би трябвало да осигурим риба от най-високо качество за нашите жители. Би трябвало също така да гарантираме добро взаимодействие между човек и неговата морска среда. Много благодаря. Последен изказващ се преди началото на дебата, господин Яни от а, Лигата Паска, Песка, Италианска асоциация. За 10 минути, заповядайте. Eviteremo con cura di entrare nei dettagli delle proposte, perché... Да, благодаря. Няма да се спирам на подробностите, защото всички разполагате с писмен документ на нашата асоциация. Ето за това ще се спра на зелената книга и това, което не ни се струва достатъчно убедително от нейните постановки. Нямам и много време, така че няма да казвам това, което приемаме. Ще изложа само критиките. До сега бяхме жертва на много клиширан подход, който застраши всъщност рибната политика. Ако с тази зелена книга се стремим към промяна на статуквото, не се разбира защо продължаваме да избираме неправилните подходи. Защо продължаваме да съкръщаваме броя на корабите, след като видяхме как те отприщиха социална и економическа криза в сектора? След това е въпроса за нетърпимостта и нейните конкретни измене, измерения, които в крайна сметка отвориха вратата на нелегалния и безотчетен риболов, без да предлагат придружаващи социални мерки. Продължава да липса всъщност такава социална политика в а, новото предложение за зелена книга. Често, често говорим за цялостен интегриран подход и за необходимостта от нейното вписване в по-общ глобален контекст на опазване на морската среда. Аз обаче смятам, че въпреки тези добри намерения, тази зелена книга не предлага радикалната, корената промяна, която очаква от нея риболовния сектор. Много от рибните запаси са на изчезване но това не е единствения проблем, който съществува. Много от намаляващите рибни запаси се дължат не само на човешката дейност, а и на морския транспорт, на добивната промишленост, на глобалното климатично затопляне и на ред други причини, някои от които свързани с политиката по отбрана, Например, с други думи, виждате, че не само вътрешния и външни фактори влияят върху морската среда и я заплашват. Заплашват да нарушат равновесието на биологичните запаси на екосистемата изобщо. Това е моето впечатление, както е мое впечатление и това, че Зелената книга не ги отразява, не отразява и економическият им израз. Ето за това смятам, че трябва да се нанесат съответните поправки, за да може новата ОПР да спазва всички изисквания за опазване на морската среда, но за опазване и на трудовата заедост. Зелената книга се стреми сякаш да обрисува един идеален, желателен свят с процъфтяващи пазари, благодарение на новаторски методи, на умерени себестойностни разходи, пазарно развитие, което благоприятства развитието на търсенето и на предлагането. Всичко това е чудесно, но е сякаш малко измислено и неуважително към сектора, който живее в момента в много дълбока криза. Липсва ни градивен дух и желание да разберем всъщност в какво се състои проблема. Няма повече да се задълбочавам, за да не изпадна в коментари с лош вкус. Зелената книга е като че ли лексически набор от е, препоръки. Рибната политика е включена в добивната промишленост. Е, това ражда опасения. Риболовната промишленост не е добивна, а първична промишленост, която някои от които, някои от чието ресори даже принадлежат към вторичния сектор. Добивна промишленост е минното дело, например, а рибните ресурси се ловят за консумация, но след това се възраждат. Ето, тук смятам аз, че сме изправени пред едно фройдистко желание да модифицираме данъчната система прилагана към нашия сектор. Процесът е особено деликатен, защото се случва точно сега, когато влиза в сила е, Лисабонския договор и сякаш институциите ще се демократизират. Ще се упрости тази бюрократична машина, която плаши всички ни. Сега е момента да се разклатят устоите на сега съществуващия управленски модел. Някои от представителите на Еврокомисията се държат по начин, който не ни успокоява. Сякаш този процес за съвместно взимане на решение може да бъде избегнат, може да бъде изтласкан и нещата да продължат по-старому. Освен рибния сектор, в най-накрая Европарламентът ще има възможност да се превърне в стожер на европейското законодателно дело и да взима важни решения не само с съвещателен характер, както казах, не само в рибна, риболовната политика, политика и в други политики притеснявани и пътната карта до, до май месец 2010 година, предложена от комисията за регулиране на обмяната, прехвърлянето на тези индивидуални права. Това не е толкова просто. Защо го казвам? Защото в Средиземноморския басейн поне това предложение е много ограничено в Средиземноморието единствения рибен вид, който се търгува и ловува по квоти е рибата тон. Така наречения промишлен риболов вече почва да загатва проблематично прилагане на тази обмяна и прехвърляне на квоти, който може да се изроди в монопол. Така че тази хипотеза, която предлага това да се разшири и да обхване и дребно мащабния риболов, на нас не ни се струва предложение, на нас ни се струва откровена провокация. Та, това прехвърляне на квоти може да се отнася само към правото за риболов, без обаче да бива с задължителен характер, защото социално-економическите последствия биха помели направо някои малки рибарски общества по крайбрежието на Средиземно море. Ние изцяло подкрепяме идеята за повече вслушване в предложенията на регионалните консултативни комитети и укрепване на техния статус на наблюдатели. Във всички европейски институции всъщност. Тук в парламента и в комисията и в Министерския съвет на министри на е, морското дело. Няма защо да им се намаляват правомощията, по-скоро обратното. Трябва да бъдат разширени правата им правомощията им, начините за професионално действие. Техните задачи са многобройни, а пък средствата, с които разполагат, малобройни. Ето затова финансовото им подпомагане следва да бъде увеличено, за да се повиши прозрачността в работата и да се упрости управлението на тези консултативни комитети има още какво да се направи, поне това е моето впечатление от работата на Средиземноморския рак, който аз представлявам. Да, благодаря. Благодаря ви и аз, казва госпожа Фрага. Започва дебата. Господин Стивенсън, заповядайте. Uh, благодаря, госпожо председател. Три кратки въпроса, адресирани до трима от ораторите днес след обед. Първо към господин Армстронг Бърти. Вие казвате, че бихте искали относителната стабилност да бъде прокламирана, да бъде вградена в новата управленска система. Бих се съгласил с вас, но как е, ще стане само, ако вие предвиждате ограничение на усилието и нищо друго. Другия въпрос към Ута Бернер. Ако вие сте против прехода от ОДО към усилие. Как ще ограничите брака, понеже явно общо всички сме наясно, че бракът се дължи най-вече на ограниченията по улова. И най-сетне към Шон. Ако откварянето на достъпа до 6 и 7 зона при, по ирландските брагове влияе отрицателно върху запасите, но данните не са такива, микрофонът на оратора изчезна и не се чу какъв въпрос задава. Осин Левин има думата. Госпожа Левин, извинете. Благодаря. Аз също имам три въпроса. <laughs> Най-напред въпрос към представителя на Ирландия, а и към представителя на е, Шотландия, които критикуваха идеята за максимално е, устойчив добив. Имате ли някаква альтернатива? Имате ли някакъв по-добър начин за формулиране на целите на политиката на устойчиво оползотворяване на запасите? Освен това, днес немалко гласове се чуха е, критикуващи е, научните среди, научните изследвания. Ирландския представител, например, каза, че научните изследвания трябва да бъдат структурирани по нов начин. Тук е, обаче не можем да кажем, че сме до край осведомени за всичко, е, което се върши в научната област. Е, не малко, е, в, е, в, в доста случаи, ние от една трета до една четвърт от това, което предлага научния комитет, спазваме. Знаете, тонове се изхвърлят годишно обратно в морето. И значи, ако наистина искаме да постигнем добри резултати в научно-изследователската област, трябва да започнем с данните. Данните трябва да бъдат надежни и оттам нататък да се направи необходимото, защото политиците наистина да се вслушват в учените. За Балтийския басейн да, те първа ще видим дали политиците са се вслушали до сега очевидно не е било така. Ако бяха се е, е, слушали, сега ще бяхме да имаме два пъти повече треска. Два пъти повече треска, отколкото има по-настоящем. Е, по-нататък предложението Океан 2012. Тук се говори за колективен ресурс, колективно богатство. Никой не е собственик на Световния океан. Но, но и още повече тук става въпрос за богатство, което е неоценимо по своята стойност. И а, за да приемем това, което се предлага по Океан 2012, трябва да изработим критерии за регламентиране на достъпа. Е, възможно ли е, е например, ако докажете, че не сте замърсили много океана, е, да поискате е, да ви дадат повече риболовни права. Защо не? Какво мисли за всичко това отрасълът? Госпожа Андрес Вария. Да, благодаря. Аз много се изненадах. Ако не се бъркам, сметнах, че една екологична организация по дефиниция не може да предпочита обмяната на квоти вместо ограничаване на максималното усилие, защото веднага се поставя другия въпрос как ще регулираме брака в една такава обменна система квоти. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Фрага. Господин Румева има думата. Благодаря и аз имам три бързи въпроса всъщност към различните докладчици ориентирани, към всички тях, не към никого по-отделно. Чухме, чухме, че всички смятат, че трябва да се подкрепя маломащабния риболов. Така че искам да попитам дали може точно да ни дефинирате какво значи маломащабен, дребномащабен риболов, защото имам чувство, че всеки го изпълва със съдържание различно от съдържанието на другия. Искам да знам точно за какво говорим, ако е възможно, разбира се, да се ограничи. Това първо. Второ, когато става дума за засилване, подкрепяне на някои определени аспекти, както всъщност вече спомена колегата Льовен, може би предизвикателството се състои в това как най-добре да сертифицираме, да удостоверим добрите практики. Пак смятам, че трябва да откроим и да отграничим една практика, която е добра, от друга, която не е добра коя трябва да бъде образец за подражание и коя не. Може би трябва да има такъв етикет, такъв печат за добрите практики. Ето и това е нещо, което смятам, че не е дообмислено и бих искал да попитам различните докладчици как биха допринесли за това. След това, на трето място, чувам всички, че са за децентрализацията и аз, така? Това е важно не само за децентрализиране към държавите, а дори още по-далече или още по-надолу. Понякога дори се отнасяме към регионални или дори презгранични транснационални единици. И тук бих искал да попитам какво точно имат предвид, какво, когато казват регионализация. Това рак ли е за тях, тези регионални консултативни съвети, или може би изобщо прилагане на така наречения Даунтоп отдолу нагоре подход. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин Ромева, господин Дейви, заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Както обикновено, аз правя совалка между две комисии и дано се умея да се справя. Чух част от казаното тук, но бях вече дори от тази малка част изненадан. Понеже е, е, е това в такава степен противоречи на собствените ми представи. Каза се, например, че рибните запаси не би следвало да бъдат главен приоритет на политиката, а приоритет би следвало да бъде най-вече задоволяването на пазара, на второ място запазването на трудовата заетост. Обаче да не се приоритизира на първо място е, рибния запас е да кажете, че като ще строите къща е най-вече важно тя да изглежда добре, а пък основите много важно. Че ако няма риба, каква работна, каква трудова заетост, каква храна. По-нататък се говори за локализацията, че всеки трябва да се самоограничава, отчитайки пазарните потребности. Е, ако цената се качи на, на, на пазара, всеки ще забрави самоограниченията, за да спечели някой друг лев сега и няма да гледа бъдещето. Сега, мога да приема, че учените не винаги знаят какво приказват и естествено е, прекия опит на, на самите риболовни е, оператори следва да се взема предвид. От това обаче не следва, че можем да е, приначаваме науката според собствените си мъгляви представи. Благодаря, господин Хамптон има думата. А благодаря ви, госпожо председател. Също по, по, поред е, на интересна поредица от изказвания и пак можем да кажем, че някои теми преобладават. Децентрализацията, пак е, този въпрос за е, специфичните потребности на отделните риболовни зони. Аз благодаря, между другото, на колегата Ромуева, че посочи, че риболовните страни или региони не съвпадат териториално винаги с държавите членки. И аз като шотландец, Шотландия очевидно не, не се квалифицира като държава членка, И аз вече казах тази сутрин, че е, ние смятаме, че сме в правото си да, да се стремим към местен глас в управлението на, на рибните запаси, на, на риболовната политика, независимо от това дали е, става въпрос за представителство на равнището на държавата членка. Ако вземем а, Великобритания, Великобритания е, е, е официалния а, представител, нали, в това число и на Шотландия, 70% обаче от риболовната дейност на Великобритания, на Обединеното кралство е съсредоточена в Шотландия. И около 20% от риболовните води на Европейския съюз са крайбрежни за Шотландия. Поради което е особено важно принципи като относителна стабилност да не бъдат изхвърляни просто на бунището, защото според мен е напълно разумно, напълно уместно да се твърди, че риболовните нации, които е, е, имат значителен дял в опозатворяването на ресурсите, е, би трябвало да, да получават гаранции, за да могат да се възползват от полагащата им се част от ресурса. И така стигаме до, до един от най-големите недостатъци на днешната рибностопанска политика, именно, че тя се провали напълно в опитите да, да, да даде стимули на операторите да опазват. Защото през по-голямата част от действието на общата рибностопанска политика до сега далеч е, не е било ясно, далеч не е било сигурно, че е, риболовните страни е, биха се възползвали по какъвто и да било начин от направените от тях жертви. И тази сутрин говорихме, госпожо председател, за достъпа до, до риболовните зони и а, както предлага и комисаря Борш, знаете, а, да, да бъде направено всичко възможно. Има още какво да се направи. После казаното тук от господин Перейра във връзка с 12-те мили териториални води, евентуалното отвояване, ако не и отрояване на, на е, тази територия. В Зелената книга едно от нещата, които се казват е, че относително погледнато управленската дейност в е, сегашната 12-милна е, зона е сравнително успешно на фона на другите елементи и на техния успех от ОРП. И ако риболовните страни контролират ресурсите, осигурявайки собственото си бъдеще, вероятно биха го правили по-отговорно и по-успешно. От други, които са седнали някъде на, на една маса и, и така, е, без оглед на конкретния опит, е, вземат решение. Та, наистина, не, не знам, е, разширяването на изключителната териториална зона би ли могло да има търсения ефект? След това е, въпроса за децентрализацията. По-добре ли би било дребните е, е, риболовни райони да бъдат регионализирани? Що се отнася до интегрирането между риболова и, и по-общата политика за морското пространство, нека напомня, че Зелената книга на комисията относно морската политика, общата е, политиката за, за общо морско пространство, сочи, че Европейския съюз би трябвало, би следвало да укрепва, да подпомага усилията на отделните държави членки. И това никак не е лошо. Защо този принцип да не се приложи и за е, риболовната политика? Благодаря, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на всички, които се изказаха и страстно, и искрено. Прегледът на ОРП определено следва да се приветства. Е, хвърляйки поглед назад през годините обаче, е, ще се съгласим, че никой никога не е бил удовлетворен от каквито и да било мерки по общата рибностопанска политика. Някои са доволни, други са недоволни. И това е напълно разбираемо. Така че онова, което ние, което комисията ще трябва да, да стори, в светлината на е, обсъждането на Зелената книга, е да потърси равновесие. Трябва да направим така, че риболовът навсякъде в Европейския съюз, а дори и отвъд неговите граници, и тук разбира се е, се сещаме за далеко мигриращите запаси, Знаете, има страни извън Европейския съюз, които желаят да си останат извън Европейския съюз, но пък искат е, да се ползват от ресурсите, които са вътре териториално. Тук в това число говорим и за Норвегия, и за Фариорските острови и така нататък. Та, всички трябва да допринесат. И онези, които са вътре, и онези, които са вън. За устойчивото рибно стопанство на Европа. Знам, че времето ни лети, госпожо председател. Накратко бих могъл да кажа, че не мога да не се съглася е, с казаното от ирландския представител. Е, то, според мен, отразява гледището на, на, на хората у нас, на, на представителите на отрасола, а и на политиците. Трябва да призная обаче, че краегълния камък на реформата е регионализацията. И регионалните консултативни съвети от самото си начало играят много важна роля. Те, разбира се, са чисто и просто консултативни. И все пак, през 2000, след 2013 година, те би следвало да засилят своята роля. И един пример за тези, които не знаят, е, един, един доклад, който гледахме днес за Сафрида в Западния Атлантически океан. Този доклад, констатациите в него дойдоха от регионалните консултативни съвети, т.е. отдолу, не непременно отгоре. Освен това, смятам, че трябва да се опитаме да намерим някаква формула на позитивна дискриминация, нека я наречем така, в полза на държавите членки, е, които е, в териториалните си води разполагат с най-продуктивните риболовни зони. Разбира се, аз веднага мога да вдигна страна, това е моята страна, между, наред с някои други. Та значи, така позитивна или положителна дискриминация в полза на такива страни е, не, не би било нещо чак толкова лошо. И във всеки случай, нека страним от каквато и да било приватизация на сектора. Сигурен съм, че онези, които се изказаха днес, че техните думи ще бъдат чути и че в края на краищата е, е, докладът ще бъде балансиран и то в интерес на отрасъла и на устойчивостта на рибните ресурси. Госпожо Родост, вие също ли искате думата? Не сте записана? Добре, записвам ви веднага. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Всъщност не ме видяхте. Именно за това отново дигнах бързо ръка. Имам три кратки въпроса. А, всъщност те са насочени към всички оратори. Бих желала да знам как ангажираните лица смятат, че ако имаме европейски или световен а, метод за управление, как ще се направи това? Ако имаме рамкова директива, трябва да създадем а, рамката, така че регионалните фактори да могат да действат и да зачитат рамковите условия. Мисля, че ще бъде много опасно да се върне всичко в регионите, защото това няма да ни даде възможност да постигнем а, устойчива морска политика. Искам да запитам ораторите дали смята, че хората, които работят в риболовния сектор, са добре квалифицирани или трябва да се направи нещо повече? И какво смятате вие по въпроса за интегрираната морска политика? Там, където ние обсъждаме транспорт, транспорта по море, как да се, да се организира този транспорт и какво ще бъде въздействието върху политиката, свързана с риболова. Първо, значи за обучението, управлението на морската политика и интегрираната политика. Да. Наистина и аз съм съгласна с казаното от господин Дейвис. Е, устойчивостта не е свързана само с економическото или с екологичното измерение. Ако няма риба, няма рибари. Ако няма рибари, няма риба. Всичко е взаимосвързано. свързано. В минното дело, например, не са възобновими ресурсите, в рибното дело да. Тоест, трябва да се стремим към економически и социално ефикасно управление на нашия сектор. Що се отнася до риболовното усилие. И аз се изненадах от това, което чух в изказването за риболовното усилие. Прави са тези, които твърдят, че чрез риболовното усилие можем можем да управляваме дългосрочно, за да прекратим брака. Това ни е целта. За това се впечатлих много от вашето твърдение в противната посока. Контролът е лесен. Лесен е, когато флотата е така както в момента организирана. А пък ако ще го измерваме брака при всяко разтоварване на риба, може би ще се затрудним. Вие идвате от страна, която е много екологически, екологично ангажирана. И за това се зачудих, защо не споменахте нищо за дългосрочното и устойчиво управление на морските екосистеми. По въпроса за дерогацията, за дерогацията на 12-те милния член. Така или иначе, сега се занимаваме с реформа. Так, всичко подлежи на преглед. Но от 12 да стигнем до 200 мили изключително пространство не ми се вижда на мен много приложимо. Или поне аз не го споделям. И накрая господин Яни също и неговото мнение поддържам за свръхкапацитета. Един от нашите проблеми, един от най-силно изразените проблеми е свръхкапацитет, който винаги приключва с свръхулов. Наистина, не всички флоти на отделните държави членки имат един и същи проблем в областта на свръхкапацитета. И от тук, от парламента, искаме начин за измерване на този свръхкапацитет. Не само, защ... а като говорим за един проблем, ще го разрешим. Не е единственото действие, свързано с разрешаването, обсъждането реални действия са необходими и те липсват. Разбира се, преди да започне да се търси решение, проблема трябва да се назове ясно и точно. Нещо друго, което спомена господин Донован, финансирането и фонда за рибно стопанство. Нека да сме прагматици структурните фондове най-вероятно ще бъдат ревизирани и най-вероятно ще изчезне изобщо риболовният фонд. Така че няма да е реалистично да говорим за създаване на нови финансови механизми, когато се стремим да ги съкратим конкурентно способно, устойчиво рибно дело, всички знаем, че в момента то не е такова, ако стане наистина ефикасно, то може да бъде и самофинансиращо се. Това трябва да е нашата цел и към това трябва да се стреми новият управленски модел. До момента не сме застъпвали в достатъчно голяма степен конкурентноспособността и доходоносността на сектора. Това трябва да е целта на реформата всъщност да бъде абсолютно конкурентоспособен, максимално рентабилен и по възможност само финансиращ се. И така, преминаваме сега към представителите на асоциациите. Ако някой обаче не се чуе в списъка и след това желая да се изкаже, моля да вдигне ръка. Имаме 15 минути за този дебат. Казвам ви го, за да имате предвид и да се организирате изказванията. Господин строго заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Записах си въпросите, които ми бяха зададени. Първо по въпроса за стабилността и как може да се премине към ограничението на усилието и това ще бъде ли съвместимо. Първо не смятам, че ще бъде съвместимо с контрола на, върху усилието, защото ако а, защото това ще доведе до проблеми, ако няма ограничения върху улова. Бях попитан и Шон също, да, дали имаме по-добри предложения. А, има и други два критерия. Значи максимален еколог, а, економически добив и максимален социален а, добив, всъщност не защищаваме нищо. Максималния устойчив а, а, добив е. А, е, една възможност да се даде възможност на всяка държава членка да определя какво представлява мал а, а, риболовно стопанство от а, малък мащаб. Аз инстинктивно съм съгласен а, с това, имайки предвид, че на западния бряг на Шотландия има поне а, три основни фактора. Ако искаме децентрализирано управление, трябва поне да се А, господин Дейвис също взе отношение по този въпрос. Това, което, а, с което най-не съм съгласен, беше а, догматичния подход, който той а, прояви в а, една промишленост а, какво искате да направите. Един аквариум, без работна заетост, а, ако това не доведе до повишение на работната заетост, и а, защо го правим. Тези три мерки а, не са взаимно изключващи се, както беше много добре посочено в края на доклада. Тези три фактора имат а, а, значение. Няма смисъл да се води канадска борба, за да се определи кой а, от тях е по- а, важен. Аз говоря, защото имам правомощия като екзекутивен а, за, а, участник. А, аз говоря, защото съм опълномощен от нашите членове. Може да се зададе въпроса другите от кого са пълномощени. По въпроса за 12-те мили, това трябва да се запаси, но това е нещо, което трябва да бъде оставено на осмотрението на всяка държава членка. Госпожа Льовен. Uh, Благодаря, госпожо председател. Имах редица въпроси, свързани с а, квотите и след това ще отговоря на Изабел Левен. Основният въпрос, който трябва да, на който трябва да отговори общата политика е да е прост, но не лесен. А, а, колко можем да извадим от морето, как, кога, къде и на последно място от кого. Какво и колко би трябвало да бъде един научен и технически въпрос. Дългосрочните стратегически цели в рамките на тези а, а, упражнения трябва да бъдат определени от политиците. Това е вашата роля. Когато говорим за колко, всъщност това е смъртността на запасите във всички системи, се поставя въпроса за запасите когато определяте какво може да бъде извлечено, е не онова, което е разтоварено, а всъщност става въпрос за всички рибни ресурси, които са умъртвени. Е, е, рибарите са много умни и много хитри и те ловят това, което могат да уловят е, за един ден, но се връща въпроса към смъртността на рибния ресурс защото тогава каквото и да направим, каквито и, и а, мерки да предприемем, рибарите успяват да намерят някакъв хитър начин. И ние предлагаме един новаторски подход за управление, което не става дума за усилие, не става въпрос за а, квоти и ще ви върна към документа, по който водихме дискусията. По въпросите за критериите, да, ние смятаме, че трябва да има някаква форма на положителна, позитивна дискриминация за онези, които изпълняват всички критерии. Всъщност това не е съвсем ново, това може би е ново на равнище Европейски съюз, но ние през следващите седмици от океан 2012 година ще е, представим данни за е, онези държави, където това е приложено и, уро... и, и полуките е, ще се приложат на европейско равнище. И последно на въпроса от госпожа Молдърс. Е, ние всъщност даваме всичко на регионите, а, но ако го направим, може би няма да бъде много добро. Естествено, трябва да има децентрализация, но трябва да се зададе един централизиран подход и а, централният подход би трябвало да дойде от парламента и от съвет. Е, благодаря, господин От Донеге. Uh, Благодаря. Може би да отговоря на някои от въпросите, поне които ми бяха зададени. Стюарт Стивенс говореше за ирландската култия, и не видя ефекта. Първото нещо е, че всъщност аз не съм говорил за достъпа в презентацията си. Има го в писмения вариант, но реших, че поради ограниченото време се занимавам само с пет неща и ще говоря за производителността на ирландската зона. Новите ирландски комитети, консултативни комитети, бяха отразени а, старите и новите. Това ми напомня за ограниченията, свързани с кумрията. Искам да кажа, че новите ирландски комитети са по-малки. И това е нещо, което искаме да запасим абсолютно и да покажем, че те имат положителен ефект върху производителността. По втория въпрос, мисля, че Бърти вече говореше за това, за добива максималния устойчив довод, не може да се включи този фактор в целите. Ако го направите, ще има противоречие, защото не е възможно да се ловува от всички рибни запаси, но времено с максимална с максимален устойчив добив. Има критерии от Йоханесбург. Нещата трябва да се разглеждат рибен вид по рибен вид. Не може включено в целите като принцип за определен запас. Това не е обмислено достатъчно в изказванията на ораторите. Един друг въпрос е, беше свързан с е, научните съвети. Господин Дейвис е, твърдеше, че рибарите искат да използват и да се вслушват само в научни съвети, които са им изгодни, но очевидно той не е погледнал съвсем искрено на въпроса. Сегашната структура, която наблюдаваме, за някои запаси, всъщност съветите могат да изиграят положителна роля. Аз мога да каша за един класически пример, например с кумрията, където а, се променят съветите от една година в друга с дори 40-50%. Това, което аз се опитвам да кажа, е, че тук имаме платформа, при която а, която налага да се изработи методология, за да даде възможност на рибарите да а, се възползват. И може би накрая дефиницията на дребни риболовни стопанства е също важен аспект. Не може да има е, един подход. Италианската флота е различна от ирландската. Този въпрос трябва да се разглежда в регионален план – и а, единно решение не може да се приложи тук. И в заключение, всички ние тук сме за децентрализиран подход, особено за океанските рибни видове. Но искам да отправя едно предупреждение. Наистина този е, подход на децентрализация трябва да бъде истински подход, а не бюрократичен ход, защото в противен случай ще се създаде едно бю, бюрократично чудовище, което ще усложни още още повече живота на риболовците. И е, позволете ми само да кажа за интегрираната морска политика. Ако обичате, приключвайте, защото на следващия ще му се отрази, ще трябва да му огранича неговото време. Ако обичате, поприключвайте. Uh, Извинявам се, госпожо председател. Просто исках съвсем набързо да завърша с интегрираната морска политика. Ние определено ще я подкрепим. Това обаче трябва да бъде двупосочен процес как можем да ограничаваме рибарите? Трябва да разгледаме а, факторите, които им влияят. Ако това може да се постигне, ще подкрепя тази политика, защото а, докато ако е едно, еднопосочен процес, ще бъда против. Господин Дяни Наполи, ако обичате да сте кратък, защото така всъщност ощетявате следващите. Заповядайте, господин Яни. Е, господин Перейра тогава. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда кратък. Две-три неща имам само да ви кажа. На първо място, господин Дейвис, той вече си тръгна, но председателката всъщност много ум, умно му отговори, така че няма аз какво да допълня. По въпроса за дребномащабния риболов, съгласен съм и други преждеговоривши го посочиха, че не е ясно какво точно наричаме с това понятие. Всяка държава го тълкува както намери за добре. През март обаче 2005 година комисията изработи съобщение, в което се занимава точно с това и доста добре характеризира древномащабния риболов в Европа. За какво става дума? Какъв е този древномащабен риболов в държавите членки? Ето там може да намерите отговора. Връзката сега между рибното стопанство и околната среда. Нека да изясним, всъщност не винаги го правим, да поясним значи, че и рибата и рибарите са приятели на околната среда. За ако има запазена околна среда, ще са запазени и рибните ресурси. Няма противоречие, има сътрудничество. Наистина рибната дейност има нужда от подходяща среда. Околната среда също може да влияе отрицателно върху състоянието на рибните ресурси. Ето сега господин Наполи има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Едно уточнение искам да направя. Някой постави въпрос е, за споделения научен подход. Е, аз бях първият, е, който повдигна този въпрос. Така че в отговор на казаното току-що от господин Перейре, моите разсъждения протичат в последния начин. Всички участници в риболовния бранш трябва заедно с операторите, с операторите на рибни рейсове, трябва заедно да спазват правилата. Има някои правила, обаче трябва да признаем, които не отчитат състоянието на бранша. Имам предвид квотите за безочетен, нерегламентиран и нелегален риболов. Група бандити това са просто закононарушители, които уронват престижа на професията. Много държави обаче си затварят очите и смятат, че това тях не ги засяга и позволяват нормативата да бъде нарушавана. Ако обаче учените и операторите заедно се заемат с уточняване на понятията, няма как да не се преборим в крайна сметка с това явление. Рибарите няма да вършат работата на научните сътрудници, нито да е обратно. Но ако двата сектора работят заедно, нормите ще бъдат разписани по по-умен, по по-разумен -по начин и по-зряло ще се прилагат на практика. По въпроса за древномащабния риболов и неговото определение. В Италия това всъщност означава този вид риболов, където преобладава човешкия ресурс спрямо финансовия такъв. Аз мисля, че това е достатъчно подходящо като изходна точка. Има нещо друго, което аз смятам за основно в общата политика по риболова е, че някъде процента на този дребномащабен риболов е така вплетен в социалната тъкан, че в крайна сметка се оказва от ключово значение за реформата на обща политика за рибно стопанство, която ни занимава в момента, особено ако искаме да отстраним призрака на социалната криза. Казахме, повторихме неколкократно, че те се основават на семейния бизнес. Няма голяма капитализация. Ето за това общата политика за рибно стопанство не бива да губи от поглед тези социални предизвикателства. Благодаря, казва председателката. 10 минути има думата господин Пинейро от Португалия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Наистина е много приятно да съм днес тук сред вас и да мога да участвам в дебата за опере. И по-конкретно нейната зелена книга. Моите коментара са два – според мен диагнозата е обективно поставена. Диагнозата на сега съществуващото положение може би не се задълбочава прекомерно в причините. И аз бих приветствал провеждането на публичен дебат по въпроса. Всички сме съгласни, че опере не си изпълни задълженията поставените и задачи. И това е едно предизвикателство пред всички нас участниците в сектора и особено на тези, които работим в научно-изследователския му бранш. Ако е възможно или ако би ако би било възможно научните сътрудници да изработват все по-обосновани и дълновидни предложения, то реформата на ОПЕРЕ – би разпределила по-балансирано отговорностите. Всички сме съгласни, че няма място за грешки, няма място за съмнение и колебания. Но това упражнение, което сега ни предстои, никак не е лесно. И сега бих искал да посоча някои конкретни аспекти Няколкократно, всъщност тук повториха, че трябва да сме кратки, затова няма да повтарям това, което бе казано. Това първото, което искам да подчертая е диференцирания подход. Повечето от преждоговорившите вече казаха и се изказаха в полза на този диференциран подход. На мен обаче ми се вижда малко преливане от пусто в празно. Риболовът е това, което е. Той способства за развитието на местната економика, за поддържането на местното културно наследство от една страна, но от друга е много крехък този бранш. Лесно уязвим. Нека и аз да се спра на това какво значи маломащабен риболов. В различните държави членки той не е еднакъв, няма едни и същи цели. Ето за това смятам, че уместно да се направи разлика. От една страна между националното тълкование на това понятие и от друга страна да се подобри неговото познаване – трябва да знаем от каква научна позиция тръгваме, за да направим тези разграничения и тези тълкования. Вече имаме достатъчно данни за това. Бихме могли да въведем критерии за единица рибна популация, например. Регионалният поглед върху тези неща би допринесъл На някои места рибните запаси се опазват по-добре, на други не чак толкова. Ето за това ни трябват още научни данни, които да ни позволят да определим критериите. Критериите, които всяка географска област може да използва. Сега по въпроса за интегрирането на опере в интегрираната морска политика. Най-важната задача, с която трябва да се справим, е следната. Парадигмата на нещата се промени. Как ще си взаимодейства е, политиката за рибно стопанство и морската политика? Аз обаче бих го подредил това, този суфизъм по друг начин. Как морската политика ще се отрази или как ще взаимодейства с политиката за рибно стопанство. Има нова общностна директива, която наказва, предвижда санкции за не спазващите директивата държави. Смятам, че трябва да определим тези променливи величини, към които ще се придържаме. Някои са определени, други са в процес. В някои случаи аз бих казал, че промените няма да са от небето до земята, особено спрямо приоритетите на самата опера, що се отнася до запазването на рибния ресурс. По въпроса за хранителните вериги, ако има климатично изменение, което да промени хранителната верига, до каква степен вината ще падне върху ОПР. Економическите дейности трябва да бъдат оценявани от по-глобални критерии, които да са приложими към всички екосистеми. И как, как тази ОПР ще се справи с подобно амбициозно предизвикателство. На първо място, чрез вече съществуващите инструменти – а именно подборен улов с оглед на това какъв рибен запас се ползва и ясно съзнание до каква степен опере е участвала в създаването на един или друг показател. Ако има показатели, които сочат, че вината за изчерпването на даден ресурс е на ОПР. Той има други критерии, според които тя не носи никаква вина. Виновникът е климата и неговото глобално затопляне. Какво искам да ви кажа с всичко това? Че в момента важното за научните изследователи е да намерят компромис. Компромис между сега съществуващите показатели, за да, морим, за да можем точно да измерим вината, казано в кавички. Кой носи и каква отговорност носи за опазването на околната среда. Сега, управленските структури. Управленските структури не са много свързани с науката, пряко поне. Непряко, може би, в по-голяма степен. Смятам, че регионалните консултативни съвети са призвани да изпълняват по-голяма роля. Те са подходяща платформа за взаимодействие с научната общност. Те се занимават с регионални въпроси. Управленските политики отговарят в по-голяма степен на действителността, именно благодарение на намесата на регионалните консултативни съвети. Така че аз бих попитал какво мислите по въпроса за по-голямо участие на научните среди в тези регионални комитети. Сега по въпроса за консултантските фирми. Това може, по този въпрос може да се говори с часове, но в Зелената книга е застъпен този въпрос – във връзка с многогодишните управленски планове. Аз съм поддръжник на тези дългогодишни планове, тъй като ще позволят интегрирането на екологичните критерии върху и тяхното въздействие върху регионалните ресурси. По въпроса за смесените рибни басейни, може би това не е единствено възможното решение. Може би няма гаранции, че смесените рибни басейни ще бъдат по-екологично чисти. Но тук, например, системата за обмен на квоти би могла да окаже положително влияние. Интегрираната морска политика е единственото решение, което аз виждам на тези смесени рибни басейни. По въпроса за аквакултурата – не е много добре включена, добре представена в Зелената книга. Изглежда, че има два упра... възможни управленски модела. Аз обаче не съм за. Аквакултурата трябва да е един от стожерите на интегрираната морска политика. Защо? Защото защото се подчинява на точно същите правила и страда от същите проблеми като рибното стопанство. И ако аква културата иска да бъде доставчик на хранителни продукти, да задоволява световно търсене, то тогава трябва да оперира в крайбрежните и в океанските зони особено по въпроса за крайбрежните зони, няма как да не навлезе в полето на действие на туризма. И именно когато се интегрират два бранша, се трябва да се интегрират и техните управленски политики. За секунда само и приключвам. По въпроса за нуждите за научно задълбочаване в изследването на аквакултурата, въпроса за това с какво трябва да се хранят рибите, дали с рибни фуражи или фуражи от друг происход, иновации. Не можем да страним от нея. Тя е важна на световно равнище. На международните пазари се ценят удостоверенията, сертификатите с общо признат характер. Тоест, това не е за подценяване. Господин Питър Бреклин от Германската рибарска асоциация. Заповядайте. 10 минути. meine Damen und Herren. Ich spreche heute zu Ihnen als Vertreter einer благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, днес се изказвам в качеството си на представител на национална организация, която обединява всички подотрасли на германското рибно стопанство, в това число Представяме и организациите на любителите риболовци в Германия. Фактически аз тук представям повече от 1 милион граждани на Германия. Ние най-напред бихме искали да, да бъдат укрепени определени демократични принципи. Съгласно Лисабонския договор, Европейският парламент ще участва по-активно процеса на вземане на решения относно рибното стопанство и риболова. И ние приветстваме, разбира се, това, но от сега се вижда, че комисията се опитва да увеличи своите правомощия в това отношение, защото се опасява, че Европейският парламент би забавил приемането на някои решения в някои области комисията вече подкопава взетите от съвета на министрите решения. Член 11 от плана за възстановяване на запасите от треска сочи, че е, е, риболовните съдове, които не ловят каквато и да е било треска в Северно море, ще бъдат освободени от е, всякакви изисквания. Обаче молбите за прилагане на изключението са отхвърлени, защото междувременно комисията въвежда нови критерии, които едва ли който и да било оператор на риболовен кораб би, би се умял да спази. Ето защо ние убедено настояваме в контекста на реформата да не се засилват решаващите правомощия на комисията, освен ако за това няма сериозни основания. Тук се позовавам и на призива на комисаря Ферхоген, който категорично се изказа против диктатурата на технократите. На второ място, е, ние настояваме за относителната стабилност. Немалко се каза вече за този принцип, но ако погледнем къде е свръхкапацитетът в Европейския съюз, случайно или не, е, ще се е, натъкнем на онези капацитети, които настояват за альтернативен режим на, на този на е, квотите и ОДО. Като тук идеята е да се преразпредели улова или възможностите за улов. И ние сме против това също. Необходими са специфични решения на специфичните проблеми. И на трето място, естествено, необходими са устойчиви контролни механизми, както и санкции, но пък и положителни стимули. Защо, например, да не е възможно да се оказва подкрепа на нови дейности, в случая за риболовните флотове, които могат да спазват изискванията на максималния устойчив добив. А ако искате такива и такива решения да се ползват с широк прием, ще трябва да дадете съответните стимули. Е, наказанието не е най-добрия стимул. На четвърто място, риболовния отрасъл губи пред други конкурентни отрасли, в това число добива на инертни материали от морето, производство на електроенергия с вятърни генератори, разположени в морето и съответно това възпрепятства всякакъв риболов – след това Натура 2000 е, с нейния режим. И при сегашните обстоятелства риболовните зони фактически не са защитени. Изключителни права на други потребители за други цели на същите морски територии има. Но не и за онези, които е, вадят препитанието си от морето. На пето място, необходими са повече научни изследвания. Що се отнася до много от запасите, учените твърдят, че общо взето положението е неизвестно. И въобще твърде много репери е, е са неопределени в целия този предпазен модел. А и данните, които се привеждат понякога, далеч не са така е, сигурни в случая за около 50% от свръхексплуатираните запаси има достатъчно научни данни, възоснова на които е, осведомено да определим дали наистина има свръхексплуатация и, и какъв да бъде максималният устойчив е, добив. Само 35% от запасите, освен това, въобще са, са проучени. Така че има сериозно несъответствие между ограничителния режим и онова, което е известно за състоянието на запасите. Ако говорим за опазването на околната среда, не можем да подминем нито биологическите, нито социалните аспекти. И общо взето, според мен, са ни необходими повече ресурси и повече възможности. И на шесто, последно място, трябва да подчертаем, че е, промените, които настъпват в околната среда и във въздействието върху нея, следва да са в основата на целия процес на вземане на решение. И накрая, за това ви показвам е, този фотос на екрана, още няколко думи за екологичните аспекти. Ако желаем да отчетем екологичните условия в риболовната политика, ще трябва да отчитаме и естествените опасности, на които са изложени рибните запаси. В случая от е, хищни птици, най-вече корморани. Логично е, е земеделието, знаете, е, земеделците се борят с колорадския бръмбър – и с всякакви други вредители, следователно и, и, и в риболова ще трябва да се борим с такива вредители, като например кормораните. В Европейския парламент е, е, е взето много важно решение за управлението на популациите от корморани в Европа. Миналата година Генерална дирекция околна среда на комисията обаче отказа да приеме това решение като задължително и към днешна дата плана за управление на популациите от корморани е лишен от базата си, от основания. Въпреки, че решение е взето. Екологичната политика в областта на риболова предполага също отчитането на Натура 2000. И ние настояваме за равноправни условия – по отношение на Натура 2000. Онова, на което сме свидетели, е следното. Държавите членки е, правят твърде различни изводи от все същата директива за Натура 2000, от което следват и е, различни резултати е, за управлението на рибните запаси. В Северно море има едно местообиталище, което е, се споделя на територията е на четири държави членки, които все още не са се е, договорили помежду си дали това е, е наносен бряг или не. Три държави членки са казали да, една казва не. Междувременно това си е хабитат, това си е местообиталище което следва да бъде опазвано. И, и такива примери колкото искате в Европейския съюз. Бих искал е, убедително да, да ви е, призова да, да следим за равноправието помежду ни. Тук става въпрос не само за риболова, а и за опазването на околната среда. Ержи Сафада, председател на Полската асоциация на рибопреработвателите. 10 минути. Добър ден, госпожи и господа, госпожо председател, първо бих желал да ви благодаря за поканата да присъствам на това заседание. Аз съм представител на сектора на рибо при работвателната промишленост. Ние обработваме риба предимно от Балтийско море и аз познавам проблемите на рибните стопанства. Според мен Рибните стопанства в Европа трябва да се основават на рационални економически принципи. Риболовната флота трябва да бъде по-гъвкава и да се приспособява към промените в природните и промишлените условия. това е вярно и е, за въздействието върху морската среда. Не е възможно за 10 минути, за които ви благодаря, да се отразят всички аспекти свързани с зелената книга и с бъдещето на общата политика. Затова ще се средоточа вниманието си върху най-важните неща. Научните изследвания трябва да се основават на данни от улова, а не от разтоварването. Това са данните, които, това са данни, които съществуват и ние трябва да ги търсим това трябва да се направи и от администрациите на рибните стопанства, защото в противен случай данните никога няма да бъдат точни. Във връзка с общата политика, квотите се решават от Министерския съвет на базата на научни препоръки. Това е правилният подход, но многогодишния план за възстановяването на запасите от треска като основна цел за източните запаси отчитат смъртност 0,3 за тази година. Квотите за треската в източните региони може да бъде отвоена, тъй като а, а, Министерския съвет а, а, прие едно увеличаване само от 15%. И тогава как може да обясним защо не се основаваме на научните изследвания. Съгласни сме, че в повечето случаи флотата не позволява да се да се създаде един економически жизнеспособен риболовен сектор на базата на оперативните програми за 2004-2006 година намалихме значимо капацитета си. и Този процес продължава. Поставя се обаче въпроса какво ще бъде бъдещето на нашата флота. Повечето от корабите ни са на възраст над 30 години за периода 2007-2013 година а, има намаление на субсидиите предвид ниската рентабилност на реболова. Субсидиите не са достатъчни. Какво не сме намерили отговор на въпроса как може да се възстанови а, ефективността. По въпроса за селективността на риболовните а, принадлежности. Тук все още има нерешен въпрос за прилова от а, треска, както и за трицоната и скумрията. А, тук има и голям процент на брак, на изхвърлена риба в морето. И ако ако а, седим в а, под дъжда, не бива да се казва, че слънцето грее. Зелената книга посочва въвеждането на едно, една важна еволюция, важно развитие в риболовния сектор, но това не е панацея. Има Въвеждането на новата система трябва да се остави на осмотрението на държавите членки японската администрация предполага, че системата ще бъде въведена след 2011 година. В момента обсъждаме този въпрос и използваме опита на а, датски риболовци. Все още обаче нямаме изработена позиция. Въпроса за регионализацията на процеса на вземане на решение е един от важните въпроси, включени в Зелената книга. Смятаме, че това е важен проблем, защото сегашният процес на вземане на решение далеч не е прозрачен може да се прехвърли топката на комисията, но няма пряк диалог между консултативните комитети и комисията. В декларацията от съвещанието на министрите това не се отразява. Необходимо е да се създаде някаква работна група или кръгла маса за Балтийския регион, както беше споменато от господин Валенца, защото в комисията забравят преработващата промишленост, а преработващата промишленост не може да оцеле без риба и рибари. Необходимо е държави държавите членки да изработят препоръки за Европейската комисия на техническо равнище, за да се избегнат решения от рода на това за увеличаване на окото на рибите в, Балтийските, в Балтийското море без консултация с регионалните консултативни комитети структурната политика и финансирането от обществени ресурси е въпрос, който се решава добре. Ние продължаваме да използваме тези фондове. Програмата ни 2007-2013 година дава възможност модернизиране на инфраструктурата. За бъдещето обаче проблемът е да се възстанови, да се обнови застаряващия флот. А, старите държави членки са възстановили своя флот, а когато ние се присъединихме към Европейския съюз, получихме подкрепа само на теория. Следователно, възстановяването на флота е сериозен проблем за нас и ние се надяваме, че ще се срещне, че ще срещнем разбиране в, у Европейската комисия. По въпроса за пазарите, е, не само лозунг да се каже, че а, трябва да се разгледа проблема от улова до потребителя. Необходимо е да се въведе сертифициране и възможност за проследяемост на продуктите, включително и на вносните продукти искам да подчертая, че е много важно какво внасяме в Европейския съюз. Определено митническите политики също са много важни във връзка с вноса и трябва да дадем зелена светлина за вноса на ресурси за промишлеността, ресурси, които липсват, но трябва да бъдем много внимателни във връзка с вноса на готови продукти. Да кажем, филе се намира навсякъде в Европейския съюз и това е много голямо предизвикателство сред замразените филета от бяла риба. Ако вземем части предвид факта, трябва да отчетем този факт. И сега искам да дам на думата Дона намелия Лоро от Испания. Добър ден, много благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности за получената покана за участие в това изслушване. Ние сме особено удовлетворени от факта, че и с нас и нас ни имат предвид. Аз съм представител на едно малко риболовно общество – което всъщност улицетворява целия галицийски сектор в северо-западна Испания. 40, почти 92% от тамошния сектор е принадлежи на маломащабния риболов. Не знам дали си спомняте катастрофата с петролоносача Престиж – и това ни разтърси до такава степен, че в никакъв случай няма да позволим това да се повтори в бъдеще. Борбата ни за устойчивото развитие на морските ресурси е неумолима. И сега пристъпвам към изложението си какво представлява маломащабния риболов. Тя се основава на задълбочените знания, с които разполагат е, рибарите и тяхното познаване на сезонния характер и на подборния начин на риболов. Рибният стопанин е човека, който взима решение кога, къде и как да ловува и да разположи рибното съоръжение. Рибното съоръжение не се използва за риболов, а само за платформа, от която се риболува. От тук можем да извадим извода, че в много по-голяма степен тук могат да бъдат спазени критериите за устойчиво развитие. Маломащабният риболов в Галиция представлява особен поминък на е, риболовните общества. 22 000, 22 000 души са заетите пряко. 5000 от тях са ангажирани в събирането, ръчното събиране на морски дарове в плечините. Този последният колектив е предимно представен от жени 95%. В галицийският риболовен сектор се разполага с ресурси, които го превръщат в важен економически фактор, който се отразява върху дейността и на други економически елементи. Отдавна съществува риболов в Галиция, удобно съществуват свързани с риболова дейности. Регламентирани са регламентирани са съгласно характеристиките им на дребномащабен риболов и отчитат неговите предимства и недостатъци. Ако, тази, ако този маломащабен риболов причинява някакви вреди на околната среда, това е свързано с конкретни причини и има начин да се преборят тези правонарушения и да се подчерта економическото и екологично значение на този сектор. Ние защитаваме диференцирания подход, защото единствено така ще организираме сектора по дълновиден и устойчив начин, ще го регулираме така, щото ако някъде е нужно да се намали риболовния капацитет, останалите свързани с него дейности няма защо да губят възможности. Подкрепяме запазването на изключителната зона от 12 мили, които смятам обаче, че трябва да бъдат предоставени на дребно мащабната флота. И сега искам специално да се обърна към вас с молба за диференциран финансов ресурс за маломащабния риболов, както и за ръчното събиране на морски дарове. Наложените ограничения, както и липсата на големи инвестиционни възможности на дребномащабния риболов, е причината, поради която много от нашите плавателни съдове не са на ниво с изискванията за условия на труд и живот на екипажите, така както ги разбираме в днешна Европа с нейните социални приоритети. Ето за това се борим за друг вид модел, за да не се ограничават повече флотите и така да се въздейства върху рибните общества, риболовните общества. Няма връзка, според нас поне, между размера на плавателния съд и риболовното усилие. Директивата следва да се адаптира към днешните времена, защото по друг начин няма как да подновим сега съществуващата в дребномащабния риболов флота. Тя е осъдена на морално устаряване и на отпадане от всякакви класации маломащабният е, риболов вече се откъсва е, неизбежно от семейния бизнес, тъй като така както стоят нещата, никой баща не би подтикнал мъж, детето си към практикуване на тази замираща професия. Единствено и само би го тласнал, ако няма друг изход. Каква тогава дълновидна политика, за каква политика говорим? след като в близко бъдеще там ще има само застаряващи хора и неконкурентно способни. А всъщност тази, този любителски, този дребномащабен риболов е носител на традициите в бранша и се вписва в инициативите на комисията да запази културното наследство на риболовния сектор. Как ще го постигне, ако той просто изчезне? Ето за това трябва да се субсидира подновяването на флотата с поне минимални условия на труд, хигиена и безопасност на труда, както и диверсифицирането на бранша, като например риболовен туризъм. Така може да се докарат допълнителни разходи. Сметаме също така, че трябва да се подкрепят тези риболовни общности, които искат да подобрят риболовните съоръжения, риболовните техники. Нека да Подкрепяме сътрудничеството между риболовците и научните среди. В моя случай това вече се осъществява. Работим с една научна организация и с една правозащитна такава. Освен това сме привлекли за участие и частни фирми, които споделят нашите приоритети. Този модел определено е успешен. Това може да се види в нашият край. Нашите продукти са по-свежи, по-пресни, но трудни за пласиране. Ето, за това се борим за диференциация спрямо продуктите, които произхождат от трети страни и с сертификати, които не винаги издържат е, по-задълбочена проверка. Искаме вносните продукти да спазват същите стандарти като нашите и се стремим всъщност и изискваме за мерки, които да промотират употребата на местни продукти. Ако искаме да говорим за жената и нейното положение, не би трябвало да позволяваме повторни случаи като не даването на субсидиране за събиране на морски дарове на ръка или по-скоро на крак в плитчините, дейност, която се извършва предимно от жени. Нужни са и мерки за създаване на защитени видове, но тази инициатива трябва да тръгва от, риболо, от рибните стопани. Говорим за опазване на културните стойности на културното наследство на рибната политика. Да не го забравяме и да създадем линии за финансиране и подкрепяне на тези на тези дейности. Само така ще спасим загиващите рибни райони. От нашето действие днес ще зависи утрешния ден на дребномащабния риболов и неговото добро име за в бъдеще. Благодаря ви, господин Доуро, господин Брайан Коли, секретар на Международната организация за подкрепа на дребномащабния риболов. За 10 минути заповядайте. Uh, Благодаря, госпожо председател. Последен, надявам се, не е и по значение. Е, ще бъде моят доклад. Аз бих искал да насоча вниманието ви на сравнително дребния риболов, артизанален или занаечийски по своя характер, понякога крайбрежен, понякога не, но във всеки случай с дълбоки социални корени – с корени в местните общности, чието оцеляване зависи от риболов. Организацията, която представлявам, ICSF, Международният колектив за дребните риболовци, има голямо значение за тяхното благосъстояние. През последните години ние обединяваме е, дребни риболовци от петте континента, от, от цял свят, като целта ни е да формулираме и отстояваме правата, както и задълженията на дребния риболов. Впечатленията ни са, че в Европейския съюз е, доста бавно се схваща значимостта на дребния риболов – и следователно се надяваме, че зелената книга на комисията и това, че тя отдава особено внимание на диференцирания подход, ще доведе до един сравнително положителен резултат. И онова, което до сега бе сериозна пречка пред отговорни и устойчив риболов в Европа, сега може да бъде превърнато в възможност. Това определено са заключенията от семинар, организиран от нашата организация преди два месеца, е посветен на дребния риболов в контекста на реформата на общата рибностопанска политика. Ако ми позволите да цитирам от тези заключения, от преамбюла към тях, участниците от 7 държави членки на Европейския съюз, около 70 на общо, стигнаха до извода, че секторът може да бъде жизнеспособен, устойчив и обещаващ, ако към него се отнасят справедливо с дължимото признание. Бих искал да споделя с вас някои от основните констатации на, на този семинар, е, обобщени в 6 пункта. Според нас дребният риболов и социално-економическата устойчивост на риболовните общности, както и екологичната устойчивост на водните ресурси, предполагат преди всичко справедливост. На първо място риболовните общности, разчитащи на древния артизанален риболов, би трябвало е, да бъдат третирани справедливо, е, що се отнася до достъпа до права за експлоатиране на ресурсите, до обезпечаващите дейности и до участие в вземането на решения, които засягат е, техния живот и поминък. Неоспорим факт е, че организационните структури на дребните е, риболовци не се признават съгласно нормативните актове за производителните организации и, и, и други, които регламентират участието на обществеността във вземането на решения. Според нас, е, организациите на, на дребните риболовци трябва да получат справедлив достъп до вземането на решения, както и до правата на риболов, това число квотите. Равноправно с останалите производителни организации, представляващи по-едрия риболов. На второ място, трябва да отчитаме многообразието и местната специфика на риболовните общности. Многообразието е дълбоко присъщо на дребния артизанален риболов, както и негово главно предимство. Ако се опитаме да определим понятието дребен риболов на глобално равнище, ще изпуснем много значими детайли дребният риболов трябва да се определя най-близко до мястото, на което се осъществява, зачитайки принципа на субсидиарност. И тук не бива да се отчита единствено тонажа е, на, на риболовния е, съд, е, а, а и структурата на риболовното предприятие, мястото на, на предприятието в общността, качеството на трудовата заетост, която то предлага. Въпроси, е, свързани с е, енергоемкостта, е, селективния риболов и екологичното въздействие на този риболов. На трето място, важно е да бъдат признати и уважавани жените. Ако дребният риболов е бил недоглеждан в миналото на европейската политика, толкова повече загърбвани са жените. И на това трябва да се сложи край в новата реформирана политика. Ролята на жените като партниращи съпруги, като самостоятелни стопански субекти дори, ролята им в социалната, културната и економическата дейност на риболовните общности трябва да бъде призната. На четвърто място. Правата на хората, занимаващи се с дребен риболов, те трябва да бъдат определени и защищавани трябва най-напред да се каже какви са правата на дребните риболовци, на техните общности. И тези права да бъдат съответно регламентирани от закона, така както са регламентирани правата и на други заинтересовани страни. Когато се възприема политика, основаваща се на правата за управление на дребния риболов, следва да се отчита колективният характер – и социално-економическото и културно измерение на риболова в случая. В този смисъл прилагането на е, управленски механизъм е, на правата, утвърждаващ индивидуалния интерес за сметка на колективния, особено механизмите, които се основават на разпределение на пазарни е, територии, следва да бъдат избягвани логиката на дребния артизанален риболов не съответства на тези управленски подходи. И в това отношение е важно да се извлекат полки от подобен опит в други части на света, най-вече в Исландия, където се наблюдава съсредоточаване, концентрация на, на собствеността, както и един превратен ефект, който подобни механизми за управление имат върху правата на човека. Трябва да бъде направено също необходимото в такива управленски системи свръх капацитета и свръх експлуатацията да не се допускат по втория начин. През задната врата. Е, пак в Исландия има конкретни свидетелства за това, че свръхкапацитетът в края на краищата се допуска по линия на някои особени привилегии, с които се ползва траулерния риболов. И, и това трябва да се избягва тук. На пето място, що се отнася до диференцирания подход – диференцираният подход трябва да се реализира във всички сектори. Необходимостта от намаляване на капацитета в един сектор не би следвало да води до намаляване на риболовни възможности, трудова заетост и прочие социални ефекти в по-устойчивите сектори. И именно в този смисъл субсидиарността трябва да се прилага за управлението на дребния риболов и ние определено подкрепяме казаното от други оратори, които подчертаха въпроса за националното и регионалното управление на риболовните зони, в това число трансгранично. Тези два аспекта следва да бъдат отчитани. И що се отнася до казаното от колегата от Лира, при тях има конкретни примери за такова управление в е, крайбрежните води на Северна Испания. Накрая отчитането на уязвимостта и социалната устойчивост на риболовните общности. Те трябва да бъдат отчетени в процеса на реформа. Възоснова на подробни оценки на въздействието и социално профилиране на общностите, следва да бъдат предлагани истински альтернативи на поминък и диверсификация на стопанската дейност, възоснова на местната реалност. Накрая, госпожо председател, бих искал да предложа Европейският съюз да възприеме една по-етична основа на общата рибностопанска политика и да ползва един морален ориентир, който да го води в процеса на реформата. Моралния ориентир на справедливостта, на предпазния подход, на екологосъобразния подход, в който, в чиято сърцевина се поставя човекът. За първ път ме наричат Lady President на английски, госпожо председател. Много ми хареса, благодаря ви. Още 6 души имаме. 6 души са се записали за изказване. Ще трябва да бъдете крайно кратки. Господин Стивенсън. Позволете ми да бъда втори човек, който ви нарича Лейди Президент. Не Бреклин повдигна въпроса си, а, който ми харесва, че а, рибари, които не ловят треска, не могат да се възползват от а, изключенията. Аз имам същите. О, а, не, аз имам същите проблеми а, с а, хора, които ловят а, скариди. Този въпрос е много интересен, но трябва да помним, че предложенията, които а, с, проистичат от всички тези дискусии, няма да а, се реализират през следващите две години. Имаме една рибо, рибарска общност, която е изправена пред рецесия. Те трябва да оцелеят през следващите две години. Аз се надявам, че комисията слуша внимателно и си записва, че не можем да се възползваме от изключения, които никой не може да постигне поради огромните, невероятните пречки, които се поставят. Искам да благодаря на доктор Бреклин, че повдигна този въпрос и много се надявам, че комисията много внимателно си води бележка. Господин Гробачик, благодаря. Исках да задам въпрос на господин Сафати, защото вие казахте, че има конкретна верига на връзките между риболовците и производителите. Искам да подчертая, че специфичността на Балтийско море е малко по-различна и следователно а, настояваме за регионализация на политиката, защото не можем да бъдем сравнявани с други морета. Как според вас тази верига ще повлияе на а, промишления улов в контекста на Балтийско море? Това е единия въпрос. Втори въпрос е, че вие споменахте а, брака и политиката във връзка с брака. Бихте ли могли да поясните това от економическа гледна точка? Какъв е подхода на предприемачите към брака и неговото използване? Много благодаря, госпожо председател. Ще бъда бърза. Към представителя на немската риболовна асоциация, отправен моя въпрос. В момента не го виждам точно къде е седнал, но той говори за свръхкапацитета на флотата. И днес предлагахме аудит, експертиза. Те имат ли някаква по-конкретна информация по този случай? По въпроса за брака и изказването на колегата от Полша – по въпроса за Балтийските води. Те дали някак са измерили економическото въздействие на този брак? И във връзка с изказването на господин Лоуро от галицийската, от испанската асоциация на дребни риболовци. Хиляди благодарности за това, че ни припомни за човешкото лице на е, дребномащабния риболов. Благодаря ви, че повдигнахте и въпроса за жените. От 9 часа днес говорим по тези въпроси. Никой не се сети, че има и жени и че те са лишени от економическо подпомагане. Нека да не допуснем тази груба грешка в следващата. Всъщност той говори за събирането на, нали, на морски дарове и финансирането на тази дейност, а не финансирането на жените, уточнява председателката. Да, Санчес Преседо, благодаря. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да взема отношение по изложените тук въпроси. Наистина, дребния риболов не бива да бъде бедната роднина на риболовната политика, защото там работят много хора, оттам се поддържа доброто състояние на нашите брегове. Така че както в селското стопанство успяхме да прокараме идеята, че селските стопани са пазителите на селските региони, на полето, на земята, така и рибните стопани следва да бъдат възприемани като пазители на морската среда, на морското наследство. Говорихме за диференцирани политики, за океански риболов, за дребен риболов, за събиране на морски дарове. Това е, според мен, много важно. И аз се обръщам към господин Лоуро от Испания, ако има нещо допълнително да ни каже за това какви трудности срещат, когато се покачи рязко цената на горивото, например, и как смята той, че техните риболовни общества биха могли да способстват за подобряването на риболовната политика. Благодаря ви, казва госпожа Фрага и аз. Искам нещо да попитам във връзка с госпожо Льовен. Извинете, не ви видях. Заповядайте. Eh, eh, Много благодаря. Аз имам конкретен въпрос. Задавам го на господин Монтеро. Той ни говори за смесените е, рибни стопанства. От е, научна гледна точка точно какво означава това? И аз, като всички останали, искам да отреагирам наказаното от господин Брекли, който, съжаление, вече не е сред нас. Той говори за дейности като ветрената енергия и Натура 2000, които оказват влияние върху рибното стопанство, можем да се запитаме, значи това промишлена дейност ли е или не? И какво трябва ние да направим? Дали да ползваме морското пространство като аквариум или точно обратното – при няколко седмици се запознахме с доклад на ОНЕ, където се твърди, че има огромни количества въглероден диоксид, поглъщани от морските масиви. И в резултат на това морето може да се използва като поглъщач, като филтър на въглероден диоксид, също както тропическите гори. 71% от земната повърхност е вода. Как може тогава да се реализира на практика подобен проект? И за това се обръщам с конкретно запитване за физическото планиране на подобно използване на морските масиви, особено след като знаем, че Германия отказа да участва в един проект именно в рамките на Натура 2000. Какво може значи да се направи в областта на физическото планиране на моретата? Благодаря. Сега е мой ред значи да се изкажа по изказването на господин Бреклин. В Германия, например, има излишък на квоти за рибни ресурси, така че когато говорим за относително съпоставяне, искам да подчертая, че аз защитавам прилагането на квоти в рибното стъпанство, така както се прилагат квотите, механизма на квоти в автомобилостроенето. Единният пазар е единен за всички. Така че там, където има квоти в повече, е нормално тази държава да ги преотстъпи на други. Поне аз така си мисля. Както и да е. Сега, преминаваме. Господин Сафаде, имате вие думата за изказване. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, ще започна с брак. Идвайки тук на това важно заседание, аз проведох консултации с, с риболовните общности, тъй като аз самия не се занимавам с риба, аз съм в преработващия сектор. И никой не оценява брака. Това е табу, това е тайна. Един от риболовците ми каза, че мога да цитирам името и името на собственика на кораба. В продължение на 6 месеца те ловят трицона и херинг и са изхвърлили 300 тона прилов а, значи това е от порядъка на 3000 евро. При, а, е, е, а, в а, е, а, риболова за за треска се от, изхвърлят тонове. Но всъщност могат да ловят треска само там, където се въди трицоната. Не може да се направят економически разчети. Това е един сериозен проблем и ще ви кажа съвсем накратко. Един кораб, който лови риба в Балтийско море, при това е един рибен вид, не може да бъде економически жизнеспособен. Имаше въпрос за регионализацията. Важно е, разбира се, защото би трябвало да има централна политика и да се прехвърли управлението на е, най-низкото равнище и идеални случаи би било решението да се вземат отдолу нагоре рибарите трябва да ловят толкова риба, колкото им е поръчал промишлеността. А сега всеки прави каквото и си иска, няма стабилна политика дори за следващите две години. Това а, ние а, прахосваме суровина, защото понякога тя е в излишък. Цените се намаляват, доходите на рибарите също се намаляват, следователно трябва да се въведат добри економически а, принципи в 16, 17 и 18 век а, хората отиваха при рибари и си купуваха 5 кг риба, след което си я приготвят вкъщи, докато днес ситуацията е напълно различна. Когато а, се лови риба за фораж, аз не съм наблюдавал това. Има рибари, които използват всичко, не само трицоната, но това, което е ужасяващо за а, един а, риб, риболовец, а, който лови треска, те просто а, правят а, а, те, те, те просто ловят в цялото Балтийско море. Благодаря, госпожо председател. По въпроса на господин Санчес Преседо, с други думи за това как можем да намалим ефекта на повишените цени на горивото. Опасявам се, че нищо не можем да направим. Не можем да предадем топката на потребителите и не можем да решим въпроса на търговете, защото когато идват купувачите на търговете, и те също са пострадали от е, повишените цени на горивото. Ние трябва да направим всичко, което е по силите ни, би трябвало да се обединим и да се опитаме да продаваме рибата колкото е възможно по-бързо. В миналото не отговаряхме за пазарната реализация, сега трябва да хванем бика за рогата и а, а, хората е, едно, едно време е имало разделение на труда, мъжете ловят риба, жените я продават, а сега трябва да се занимаваме с малко повече маркетинг, за да можем да реализираме на пазара доброкачествена риба. Трябва също така да осигурим награди за устойчивостта, за подобряване на риболовните практики, по устойчив начин би трябвало да се възползваме и от наличните те форми на помощ, защото иначе хората ще бъдат разочаровани. А, ние а, а, хората, ако не получат, ако не бъдат възнаградени, може би ще а, се почувстват онеправдани. Благодаря. Преди да дадем думата на Европейската комисия, господин Монтейро. Okay. Благодаря. Вие зададохте въпроса за това как можем да приложим максималния устойчив улов, улов. Това е едно предизвикателство, под което сме изправени. Би трябвало да приложим максималния устойчив улов в един по-широк контекст трябва да работим с редица видове, които съществуват съвместно. Те би трябвало да бъдат включени в един план за екосистемата. Това не се дефинира лесно, не се анализира лесно, но това е а, един, една извънредна ситуация и трябва да се приложи този улов за екосистемата. Това не може да се направи от днес за утре. Не сме изправени пред една нова дилема да се приложи максималния а, устойчив улов за намаляване на смъртността на рибите. Но дали да го приложим за един рибен вид или за по-широк спектър, има различни модели в ефективното управление на а, риболовните системи. Благодаря. Сега Европейската комисия. Искате ли да вземете думата, тъй като към вас беше отправена критика? Тук се разреших, разделихме на добрите и на лошите. Има повече надежди. Благодаря, госпожо председател. Най-напред трябва да ви поздравя за тази прекрасна дискусия в която се чуха различни гласове, гласове в подкрепа или пък критикуващи комисията. Ние приемаме и добрите, и не толкова добрите новини, като оставим на страна онова, което прозвуча доста крайно. Както знаете, крайностите не са значими. Логично е реформата на общата политика да поражда спорове. Това е, това е нормално. Във всеки случай, това изслушване, както казах, е много добре организирано. Тук се изказаха хора, с които ние обичайно поддържаме контакти в различните форуми и формати. Нашият директор тази сутрин също каза, че контактите са били и множество, и много полезни. Е, чуха се изказвания по редица от щекотливите въпроси, които бяха повдигнати от дирекцията и тази сутрин. Дребния риболов, субсидиите, е, достъпа, е, дали да бъде риболовно усилие, дали да бъдат квоти. Знаете, естествено, че комисията винаги е в режим на вслушване. Нещата не свършват към края на този месец. Ние ще е, стигнем до окончателни резултати едва към месец март, когато бъде приключен анализът. Но е, и сега бих е, коментирал някои от нещата, които се чуха тук. Комисията отчита, определено отбелязва наличието на много тесни връзки между мерките за премахване на свръхкапацитета от една страна, от друга страна прехвърляемите права за риболов – Дания е характерен пример и необходимостта от опазване на някои определени видове риболов от свръхконцентрацията, в частност дребния риболов. Тези три елемента, устои на общата рибностопанска политика, следва да бъдат е, запазени. Свръхкапацитета, прехвърляемите права, Разбира се, на определен етап ще трябва да се види на на какво равнище ще се прехвърлят правата, дали в рамките на държавата членка или между държавите членки, понеже характер на дебата в зависимост от отговора на този въпрос ще бъде променен. И най-сетне какво ще бъде въздействието от това прехвърляне върху риска от концентрация на права и съответно заплахата за жизнеспособността, за, за оцеляването на дребния риболов, който, както съвсем основателно се каза, следва да бъде опазван. Що се нася до обновяването на флота, когато говорим за това, никой не би възразил. Разбира се, флотът може да бъде обновяван. Странно, в този дебат никога не се споменава обновяването на флота с държавни помощи. Или по-скоро обратното. Всички разчитат на това. Най-големият успех на който комисията държи като на ябълката на окото си, е, е възстановяването на помощите за обновяване на флота, за модернизирането на флота, за модернизирането на риболовния инвентар. И това е завоевание на реформата от 2002 година. И е, мисля, че е, комисията няма намерение да подлага на съмнение това завоевание в рамките на дебата за реформата. От друга страна, обаче, според нас капацитета не е генерален, не е общ е, проблем, е, както се каза през 1992 е, година. Тогава се говореше за свръхкапацитет от 40%. Нали, от една страна имаме е, е, е, скандален свръхкапацитет. Като, например, улова на треска в Балтика, полския флот, е, както е, посочи нашия колега. Там наистина има значим свръхкапацитет, който следва да бъде регламентиран. Децентрализацията, разбира се, не би трябвало да добавя поредното бюрократично равнище. Трябва да помислим наистина за възможностите за деконцентриране на правомощи или поне на елементи от правомощите, понеже не можем да не зачитаме Европейския договор, е, съгласно е, който е, правомощията са е, в ръцете на трите институционални стълба, е, така се каже. И каквото и да правим, в никакъв случай не можем да подкопаваме тези устои. Регионализацията Въпросът за отношенията с оператори извън Европейския съюз. Също важен въпрос, е, когато говорим за регионализацията е, на регламентацията или на прилагането на действащите регламенти прехода от квоти към риболовно усилие само за смесените риболовни зони. Определено осъзнаваме това. Именно там възниква проблема за ОДО и за квотите. И господин Армстронг е, тук преди малко говори за е, полиспецифичните квоти. Е, един вариант, който също проучваме като възможност е, за определене евентуално е, е, в полза на най-уязвимите видове. Що се отнася до максималния устойчив добив, който отчита множеството видове, и то е много близо до понятието за усилие – Приемаме също така, че да се определя по един единствен начин дребния риболов е практически невъзможно и че в край на краища трябва да се осланяме на държавите членки, е, те да преценят е, е, по тяхното крайбрежие, кое най-вече отговаря на понятието за дребен риболов. И все пак целта е флота да бъде конкурентоспособен и рентабилен. И това е цел, която би била накърнена от запазването на някои държавни помощи. В това отношение аз напълно споделям казаното от госпожа Фрага. Тук се търси економическата устойчивост на флота, а не е, безграничното просъществуване на държавните помощи. И това е ясно казано в Зелената книга. По-нататък въпроса под повдигнато им Брейлинг за това, че господин Стивенсън също, също го подхвана, че някои риболовни общности ще бъдат са, са, са подложени на задължения а, по линия на възстановяването на треската, без когато и да било да са ловували треск. Трябва да ви кажа, аз ще проверя, но това не е вярно. Според мен не е възможно. Е, е, е, такава една риболовна дейност, която не е насочена към треската, да поражда задължения съгласно плана за нейното опазване. И а комисията се постави цяло в разположение на госпожа Невес, докладчицата на вашата комисия – е, по реформата на общата рибностопанска политика. Благодаря. Много ви благодаря. За мен вече нищо не остана, освен да поднеса своята благодарност към всички участници в днешния дебат. Следващата година ще проведем по-специализирани, по-центрирани върху един конкретен въпрос изслушвания. От днешния дебат вече можем да извадим общи изводи, допирни точки, които могат да бъдат внесени вече в нашата работа. Мисля всъщност, че имаше, оказа се, че има по-малко разногласие, отколкото всички очаквахме. Мислим еднакво по главните въпроси, именно така ще го отрази господин госпожа Патрао в доклада си, госпожа Патрао Невес и ние също ще заложим този принцип в евентуалните си изменения. Искам да ви подчертая отново волята на парламента да продължи да работи в този дух на открит диалог и да изработи една по-добра бъдеща риболовна политика. Много благодаря на всички. Приключваме днешното публично изслушване. Трябва просто да довърша дневния ред, който ни остава и докато гостите си тръгват, да ви кажа, че 16-та точка е разни. Ако има някой нещо, да заповяда. Ако не, минаваме към 17-та точка, а именно съобщение на председателката за решенията взети по време на заседанието на координаторите с нощи. Вече вие ги знаете, запознах ви с тях. Ако няма нищо, ги одобряваме. На 26 и 27 януари 2010 година е предвидено следващото заседание. Ако не се видим, приятни коледни празници и щастлива нова година. Благодаря на устните преводачи, каза любезно председателката край на заседанието.